Come stai, amico mio? Ça eh, va? Very well indeed. Bene. Se siamo d'accordo, diamo inizio alla Cosa faccio Започваме заседанието на комисията. Пожелавам ви добре дошъл и си душа дошли. За съжаление, днеска нямаме превод на финландски и словенски и се извинявам за това. Процедурен въпрос? Итали... Бих искал да по... поздравя италианският е, ръгби екип за голямата победа, която постигнаха в е, събота. Благодаря много, благодаря. И ние ще работиме като един сплотен екип. Както казах, за съжаление нямаме превод от и на финландски и словенски. И ако нямате допълнителни забележки, можем да считаме, че дневния ред е прият. Ако няма и други забележки до края на заседанието. Можем да смятаме, че протокол от 7 февруари е прият. Нашето заседание се предава по интернет. И сега минаваме към точка четвърта. Давам думата на нашите оратори. Анализ на пазарите в рамките на ОСП след 2013 година. Добър ден! Приветствам госпожа Бардажи и господин Гаридо, които са от е, Центъра за обучение на и управление на риска в Мадрид. И бих искал да приветствам и представителите на комисията. Сега дам думата на Изабел Бардажи и Алберто Гаридо. Благодаря, господин председател. Ние ще представиме анализа на нашия тим консултанти Мадрид. В първата част ще говоря на английски, а госпожа Бадахи ще говори испански. И така следващите точки ще включва нашето представяне. Съвсем накратко ще ги представя сами аз. В началото ще говорим за контекста на бъдещата политика в селското стопанство, променливостта на цените, новите мерки на СТО, влиянието на световния пазар, връзката с биоенергетиката и пазарите, увеличаване на концентрацията в сектора на продажби на дребно и промишлеността, както и евентуалното използване на информационни технологии в ОСП. Откъде тръгваме? Тръгваме от три основни хипотези. Първо искаме да кажем, че цените трябва да бъдат вземани предвид, защото те предават и съдържат в себе си информация. След това производителите би трябвало да бъдат по-насочени към и, и чувствителни към пазара и съответно да се научат по-добре да управляват пазарните рискове. След това смятаме, че инструментите за управление на частните, от частните пазари са от живелица и не трябва да бъдат използвани в бъдеще. Цените вървят надолу и ние се намираме в една ситуация, в която не знаем докъде ще се стигне, колко надолу ще паднат. Различните мерки е, би трябвало да бъдат е, предприемани преди да се стигне до един такъв спад. И когато се стигне до а, такива ниски стайности, трябва вече да се реагира със сигурност. Така че всички тези инструменти на пазара трябва а, да се задействат, когато се усети несигурност на пазара. Искаме да предложим на парламента следния подход – в средата сме записали пазарни структурни мерки, както и достъп до храни и продоволствия. Но понякога, както знаете, се стига до криза, имаме различни политики, за да може да реагираме два случая при нормална ситуация и при криза. Когато ситуацията е нормална, би трябвало да действаме превентивно, предварително, за да подготвим производителите за трудности, за кризи. А пък в другия случай, в случай на криза, трябва да се реагира. Това са пазарните мерки, които искаме да предложим на парламента. Сега структурните мерки и достъпа до храни. Имаме нужда от по добра работа на пазарите. Тук сме записали а, договори, организации на производителите, различни асоциации на професионалисти, правила за конкурентоспособност и след това достъпа до храни пък включва подпомагане на хората, които са в по-уязвими уязви, по-деликатна ситуация, както и различни програми за храна в училище. От тук насетне трябва да говоря също така и за съвместните фондове, за един нов инструмент, който искаме да предложим, който се е, нарича една мрежа за предпазване на е, ползвателите и производителите. От там на не искаме да предложим едно управление на кризата, което е свързано с е, извънредни мерки на общностно ниво или национално ниво, както и други управления, мерки за управление на пазара, които са, включени, са свързани с е, складиране на храни, както и с мерки за бъдещото развитие. Затова смятаме, че бъдещата ОСП трябва да включва различни хипотетични ситуации във всички сектори, така че тези различни хипотези трябва да бъдат разработени и съответно да бъдат придружени с мерки към тях. Подобряване на функционирането на пазара. То включва различни механизми за договаряне и ние предлагаме стандартизация на договорите. Това не трябва да е задължително на ниво Европейски съюз. Договорите трябва да бъдат свободно договаряни в Европейския съюз, но по никакъв начин не трябва да се налагат ограничения, а съответно да има различни комитети, които да могат да извършват надзор и ако възникне конфликт, да действат като арбитър. След това предлагаме един кодекс на добри практики да бъде въведен, както и една схема за сертифициране на общностно ниво. Организациите на производителите в миналото играеха голяма роля, що се отнася до производството на зеленчуци и плодове. Смятаме, че такъв тип инициативи трябва да отидат и в други сектори, тъй като там има економия от мащаба, както и е, една отвореност към стратегии на пазара. След това, кооперативния модел, е, смятаме, че там има доста принадена стойност, както и вертикална координация. Смятаме също така, че управлението на кризи може да се случва единствено и само на определено ниво, тъй като имаме разнообразни рискове, различни профили и за това смятаме, че на, не на всяко ниво могат да бъдат управлявани рисковете. различни професионални организации. Смятаме, че Европейски съюз трябва да признае всички продукти, и е, съответно да управлява по-добре вертикалните отношения. Не бива да се премахват е, правилата за конкурентно способност, но от друга страна би трябвало да има различни инструменти, които да могат е, да задействат едно по, постигането на един по-добър баланс. Програмите за хранене в училище, училищните програми, е, разбира се, че тяхната цел е да научим децата да се хранят по-добре. Е, трябва да има повече плодове и зеленчуци и да участват е, в тези програми всички училища. Смятаме също така, че подпомагането на различни лица, що се отнася до храните, е много важно, защото по този начин се облегчава бедността. Необходими са повече схеми в а, тази област. След това ще говоря сега за управлението на риска. Има различни принципи, а, които трябва да се вземат предвид в тази политика. На първо място трябва да има различни а, схеми за съфинансиране, които да бъдат предоставени на производителите. Трябва да има съвместно носене на отговорност и споделяне на риска. За да се случи всичко това обаче, земеделските стопани трябва да бъдат обучавани и да им бъде подавана информация. Освен това, предлагаме един нов инструмент за Европейския съюз. Той е свързан с една предпазна мрежа за е, съответно задържане и опазване на доходите. Става дума за една общност на публична схема, в която да има съвместно вземане на решение и събиране, обобщаване на риска на общностно ниво. Може би обаче това е по-изпълнимо на национално ниво тази мрежа трябва да отговаря на изискванията на зелената котия на СТО и трябва да е свързана само с рискове, които не са покрити застрахователни покрития. След това вторият стълб трябва да включи останалата част от елементите. Предавам, подам думата на колега. Я, dentro de las medidas reactivas... Благодаря ви. Сред мерките за реакция можем да изброиме традиционните инструменти, които са част от ОСП, складиране, а, система за защита на границите. Тези инструменти трябва да станат част от цялостната мрежа. Смятаме също така, че има потенциал за много а, разширена дейност защита на пазарите и същевременно за по-лесен достъп до пазарите. На първо място това трябва да се отнася за житните растения, които могат да бъдат проблем на нашите пазари. Тук ние предлагаме възможността да се премахнат някои такси и мита. Също, същевременно трябва да се предвидат и нови компромиси в поредния цикъл на преговори. Примерно в при животновътството, като същевременно обаче се въведат стратегии за защита при някои по в някои по-чувствителни отрасли времено в рамките на сега съществуващата система мерките трябва да бъдат насочени предимно към производителите на качествени продукти или продукти с особени специфики, като биопродуктите специални мерки трябва да се вземат за плодовете, зеленчуците, виното. Има нови възможности за провеждане на дейности, свързани с откриването на нови пазари за тези продукти. По този начин ще се консолидира и хранителната верига за този вид продукти. От друга страна, съществуват а, и механизми за управление на кризи, механизми, които могат да заместят всичко и онези механизми, които се провелиха И тези нови механизми трябва да се използват е, в случай на криза за, примерно, улесняване на достъп до заеми и за преструктуриране на държавната система за помощи. Също така има и възможност да се предприемат специфични изваредни мерки в случай на а, изваредна криза за справяне с изваредни ситуации. За това трябва да се предвиди резервен бюджет и да има възможност за гъвкаво използване на тези средства е, извън предварително фиксираните условия за разходване на бюджета. Имаме тук, виждате тук един пример с говеждото месо. Смятаме, че мерките за управление на риска би могли да включват застраховки, взаимоспомагателни фондове, мерки за защита на доходите и мерки за обучение и информиране, за, за да могат селски, селските стопани и стопан, животновъдите да си служат с тези мерки. Също така да се въведат стандартни договори за доставки и продажба. По този начин ще се премахне известна нестабилност, несигурност, да се разпространят и добрите практики като по този начин ще, селските стопани ще имат по-добра възможност да реагират на кризата, да се създадат известни улеснения при складирането а, на запаси, защита по границите и специфични мерки за специфичните отрасли. В заключение подчертаваме необходимостта да се въведат нови мерки по посока мод, модел за помощ, обще, за обществена помощ, но тази, тази помощ няма да бъде прека. А, като този модел ще почива на управление на риска с, с, с, с цел създаване на солидна, консолидирана а, хранителна верига. Всеки отрасъл трябва да разполага със свои специфични мерки, които да бъдат въведени и да от... постепенно и да отговарят на съответните е, на цените. Цел, цел, целта е да се предотвратат кризите и по този, по този начин да има по-добро управление на световните пазари чрез повече прозрачност, повече координация и по, по-добро сътрудничество и координиране с други видове политики, които са важни за този сектор. Много благодаря на двамата оратори. Сега предлагам да започнем разискванията по тези много интересни предложения. Веднага а, давам думата на Елга Долфман. Благодаря, господин председателю. Действително е много важно да обсъждаме организацията на пазара във връзка с реформата на ОСП. Защото тази тема често е пренебрегвана, а тя има първостепенно значение и съм много благодарен, че вече разполагаме с това изследване, което съвсем ясно показва как а, действащите пазарни механизми и общата организация на пазара, с които все още разполагаме, не бива да бъдат пожертвани в името на реформата. Имам две бележки. Беше ни даден като положителен пример опитът в областта на производството на плодове и зеленчуци. От 1996 година започнаха промени в този подотрасъл. Пазарът стана по-подреден, предвидиха се нови мерки и пропорционалните програми, разработени там, могат да бъдат приложими и към другите пододрасли на селското стопанство. Това е част от реформата и съм съгласен е, с необходимостта от развитие на кооперативния модел. Много важни са и връзките с обществеността. Европейското селско стопанство – предлага висококачествени преработени продукти, които имат големи възможности за реализация на световния пазар. В момента имаме хоризонтален регламент за връзките с обществеността на земеделието и хранителната промишленост, но има два големи проблема тук. Първо, недостига на парични средства и второ, регламентът е така разработен, че търговските дружества все повече губят интерес да участват. По такъв начин не се осигурява достъп до пазара. И ако се продават мляко или млечни произведения от Европа, това не е достатъчно. Трябва да се намери подходящото съотношение и хоризонталния регламент – трябва да се предвидят мерки за подпомагане на връзките с обществеността на европейско равнище, което ще подпомогне фирмите да се заинтересуват в по-голяма степен. Така ще се намерят и допълнителни възможности за реализация на тяхната продукция. Иначе те не биха предоставили необходимото финансиране, няма да са заинтересовани. Благодаря ти, Херберт. Давам думата на следващия оратор. Dokładnie przeanalizowane ваше терас, къде формулираме заложение. Трябва внимателно да бъдат разгледани тези изследвания, именно сега, когато разработваме насоките за развитие на ОСП след 2013 година. Трябва да обърнем особено внимание на констатациите в изследването, а там твърде малко се говори е, за мерките за намеса. Говори се за предпазна мрежа, но според мен тук става дума за предпазване както на производителите, така и на потребителите. Тоест една предпазна мрежа, която да гарантира безопасност на храните от една страна и от друга страна да гарантира доходите на земеделските стопани. Особено на зърнения пазар, мерките за е, интервенция имат много голямо значение. Извинявам се, че непрекъснато говоря за тях, но те наистина заслужават внимание. И накрая да не забравяме опита си от финансовия пазар. Създадоха се агенции за надзор на финансовите пазари, на фондовите борси. Според мен трябва да се въведе подобен надзор и на пазара на земеделски продукти. Не разполагаме с достатъчно данни, а са ни необходими надежни данни, за да могат да се вземат правилните решения. Когато говорим за ОСП пред широката общественост, когато говорим за размера на разходите, това има значение. И накрая, но не по значение, нека използваме опита от досегашната намеса на пазара. Продължаваме да говорим за управление на пазарния риск и добавяме, че подкрепата ще ни струва по скъпо отколкото управлението на рисковете. Трябва да си изясним позицията, защото земеделските стопани не е, биха проявили еднакъв интерес към всички мерки. И още един въпрос за е, продоволствените помощи за децата и за е, хората в неравностойно положение. Дали това е пазарна мярка? както е посочено тук. Вие е, казвате, че така се подобрява здравното е, състояние. Подобрява се пазарът, но според нас е много трудно такива мерки да се утвърдят. Някои твърдят, е, че това е социална, а не пазарна политика. Можем а, да а, ги класифицираме а, както желаем. Но говорим за здравна политика и за продоволствена политика, особено когато подпомагаме с хранителни продукти бедните и децата. Благодаря. Господин Еймс. Danke, ich habe eigentlich nur eine Frage. Und zwar habe ich immer wieder gehört... Благодаря, аз имам един въпрос. Разглеждам мерките, които споменахте Говорите също така и за застраховки като механизъм за подкрепа на пазара. Как да направим така, че подкрепата за този сектор да не се окаже в ръцете на застрахователите, т.е. средства, които би трябвало да отидат при земеделците, да не отиват в ръцете на застрахователните фирми, които да извличат печалба от тях. Многократно го чуваме това, имахме различни преговори с земеделски стопани, с земесобственици, казва се каква средства, какви средства ще им се дават, но също така се казва и, че част от тях ще отидат за страховки, вместо с тях да се закупуват, например, машини. За мен тези средства трябва да отидат като подпомагане на земеделските стопани и наистина парите трябва да са насочени към тях, а да не отиват за застраховки. Мартин има думата, казва председателят. Благодаря. Искам да благодаря на авторите за много интересния доклад. Най-различни нови аспекти има тук, защото пък и много рядко чуваме думата потребител в такъв, такъв тип изследвания. Занимавате се също така и с световните пазари. Имам обаче и серия въпроси, като например как разделяте публичния и частния сектор, например, що се отнася до сектора на складирането. Говорите за една система, която да бъде публично част, частна на складиране. Смятам, че цялата тази тема за складирането е един от начините за насочване на пазара в определена посока. Има нещо, по което ми трябват поне на мен повече подробности и ми се искаше да го бяхте засегнали повече. То е свързано с прозрачността и наблюдението на пазара. Тоест, е, необходимо е да се знае какво се случва на този пазар. На много пазари няма достатъчно наблюдение, достатъчно наблюдение, не знаем всъщност е, точно е, какво се случва там. За това си мисля, че трябва да обърнем спешен порядък повече внимание на такива въпроси, за да видим какво наистина се случва на пазарите. Често сме съгласни с либералите, е, но, що се отнася до застраховките, аз ще изразя същия скептицизъм, както и преждоговорившата. Наистина там трябва да се тегли чертата и да има ясно разграничение между публичното и частното. Е, става така, че публични средства отиват за застраховане в частни фирми. Парите всъщност се оказват при тях, а не в джобовете на замеделците. Така че наистина това изисква един подробен дебат. Сега, ако ще говорим за предпазни мрежи, е, според мен интересният въпрос тук е кой решава кога да се задейства този предпазен механизъм и кой ще извлече полза от него. Скоро имаше проблем с млякото, имаше криза, задейства се механизма, но той като че ли е, бавно успя да постигне е, желания резултат. Е, така че производителите 6 месеца трябваше да продават млякото под себостоеността за производство. Благодаря, Мартин, казва председателя. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря за това много интересно изложение на вашия анализ. Радвам се, че съществуват мерки. Вие подчертавате двойната отговорност. Първо, спрямо потребителите и второ, отговорността към селските стопани и закрилата им срещу а, нестабилните пазари. Бих искал да задам четири въпроса. Вие споменахте пазарни инструменти, които са необходими, които се прилагат в нормално състояние. Споменахте също така инструменти, които са специфични и които се използват в момент на криза. Обаче, ако пазарът е регулиран. тези инструменти трябва да бъдат в ръцете на властите и те да решават в кой момент тези инструменти ще бъдат прилагани, да речеме в случай, че е, определят, е, че сме в състояние на криза. Това беше втория въпрос. Знаете ли, трети въпрос, по какъв начин можем да се бориме срещу спекулацията, спекулациите и а, е, а, значимото увеличение на цените на пазарите, като например цените на житните растения. Защото нека не забравяме, че някои, някои повишения на цените се дължат а, изключително на спекулативни мерки. А, така че каква е също така от какви са гаранциите? Кой може да гарантира стабилност на цените и въобще да гарантира цените в бившето ГДР с тестуваще един фонд за гаранция, но въпреки всичко е, много стопанства бяха принудени да е, изчезнат, да, да бъдат ликвидирани. Кой ще, кой ще бъде, кой за бъдеще ще е, упражнява гаранция? Благодаря на всички изказващи се. Всички изказвания бяха изваредно важни, значими, новата ОСП вероятно ще съдържа нови елементи, нови инструменти, които ще ни позволят да управляваме кризите, да реагираме. Сега дам думата на нашите оратори. Благодаря много. Ще се опитам да отговоря на зададените ми въпроси. Първо, какво, какво мислиме за а, субсидиите за а, износ? Ние не, не смятаме, че този механизъм е ефективен и по помага за консолидиране на пазарите на сълскостопански стоки. Считаме, че съществуват достатъчно инструменти и мерки за оформяне на минимални цени. Що се отнася до спекулациите, по-скоро спекулации наблюдаване на финансовите пазари и, е, и естествено ние също настояваме за по-голяма дисциплина на пазара на дериватите Смятаме, че може да има интервенционни мерки и при нормални условия, и в условия на криза, що се отнася до отрасала мляко. За в бъдеще трябва да се избягват а, кризите и да се, да се потърсят начини за непреки помощи с цел по-доброто функциониране на пазарите в нормални условия трябва да съществуват мерки за създаване на допълнителна надобавена стойност, за да избегнем проблемите, с които се сблъскахме в отрасъла мляко. Знаеме, че в този е, отрасъл се практикуваха несправедливи е, известни несправедливи мерки и трябва да осигурим едно по-стабилно място на селските стопани в цялата верига, хранителна верига. Подкрепяме също така разширяването на оперативните програми за плодове и зеленчуци и в други отрасли. Както казахме, смятаме, че качествените продукти и био, биопродуктите ще играят голяма роля за бъдеще. Така, сега давам колега думата на Алберт. Искам да отговоря за застраховането и ролята на обществения и частния сектор със съответните инструменти за управление. Предлагаме основно подкритие, което да е предпазна мрежа за цялото стопанство – не за определено производство или за определено отрасъл, то има застрахователни полици в Европа, които се предлагат на земеделските стопани на частния пазар. И ние а, смятаме, че предпазната мрежа следва да се осигурява не безплатно, а тя да е платена според основното покритие. Така държавата членка и или Европейския съюз ще осигурят средства за всички стопани, които желаят да участват в схемата, да могат в едно обществено-частно партньорство да получат гарантираната предпазна мрежа. Ние не предвиждаме субсидиране на застраховките, които сключват земеделските стопани. Това е една схема за предпазна мрежа, която се предлага на основата на съфинансирането. Благодаря. Bene, grazie. Direi che possiamo ringraziare eh, i professori. Искам да благодаря на а, двамата автори на изследването. И ако няма други желащи да вземат думата от комисията или членове на парламентарната комисия, можем да преминем към точка 5 от дневния ред. Изменение на регламент 73 от 2009 година на съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на ОСП. Тук имаме два пакета мерки за съобразяване с нормите на Лисабонския договор. Както знаете, колеги, много активно работим и настояваме комисията да внася необходимите законодателни предложения за съобразяване с договора от Лисабон във връзка с правомощията за изпълнение по линия на комитологията. Искам да благодаря на комисаря Чолуш, с когото ще разговаряме утре, за внесените предложения. Днес ще обсъждаме първите две, но ще има още няколко десетки, така че ще разполагаме с цялостния законодателен пакет, който ще съобрази нормативната уредба с Лисабонския договор. Започваме с първата тема пряко подпомагане на земеделските стопани по силата на регламент 73 от 2009 година. Както знаете, като докладчик на парламентарната комисия поисках някои промени в предложението на комисията, като имаме предвид съдържанието и общото разбирателство между институциите по правомощията, според мен, когато говорим за правата на земеделските стопани, можем да прилагаме делегирани актове и парламентът да има право да блокира предложенията на комисията, а не както предлага комисията, чрез актове за изпълнение да се внасят необходимите промени. Защото в тях парламентът не се е, ангажира. Това е основната посока на измененията. Член 11 е, на регламента заслужава специално внимание. Той трябва да бъде променен, защото съветът има изключителни правомощия а, е, във връзка с мерките за финансова дисциплина. Тук комисията не предлага изменения и е оставила разпоредбата, която вече не съответства на съществуващата нормативна уредба след приемането на Лисабонския договор. Както знаем, парламентът равноправно участва в законодателната процедура по мерките, които се отнасят до ОСП и нейния бюджет. Ето защо в изменение 7 предлага парламентът да участва в приемането на а, мерки във връзка с финансовата дисциплина. Това е същината на въпроса. Има и някои предложения за упростяване. Те са внесени от комисията. Според нас ще е полезно да се упрости процедурата с, типови образ, е, формуляри за всички държави членки. Разбира се, измененията могат да бъдат предмет на обсъждане и се надявам това да стане колкото е възможно по-скоро. Общата ни цел е, е да засвидетелстваме колкото се може по-скоро искреното си желание и добрата си воля да съобразим е, регламента с договор от Лисабон. Още веднъж искам да благодаря на комисаря Чолош, който вече внася законодателни предложения в тази връзка. В заключение, мисля, мога да изразя е, желанието на цялата парламентарна комисия да постигнем бърз напредък и да бъдат изпълнени новите норми в договор от Лисабон, които предвиждат пълноценно участие на Европейския парламент в процеса на вземане на решения. Това е встъпителното ми слово по тази тема. Сега първо давам думата на представителите на Европейската комисия. Не. Преди това има колеги, които желаят да вземат думата. Изброявам ги. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко от името на АЛДЕ. Трябва да кажа, че ние подкрепяме приоритетите, изразени от вас, както и желанието ви да участва по, да е по-ясна ролята на парламента. Благодаря, казва председателя. Господин Майер има думата. Благодаря. Изключително добър доклад сте изготвили. Направили сте разграничение между делегираните актове и актовете за изпълнение. Трябва ясно да разберем системата от актове, тъй като по, наистина постигнахме този напредък след толкова години борба не е скрита комитология всичко това. Ние имаме права в системата, т.е. не прехвърляме права и пълномощия на Европейската комисия, чисто просто упростяваме процеса, за да може да се вземат решенията по един много по-упростен начин и да не се следва тежка законодателна процедура. След това, разбира се, има съответната възможност за контрол, за да се види дали това е законодателна мярка или е техническо изпълнение или прилагане. така че отлично сте се справили. Изчакваме измененията и след това вече може да се води дебат и по подробностите. Системата не може да бъде променена, но по същина можем евентуално да се насочим към измененията и да упростим системата, най-вече свързана с делегираните актове. Така трябва да бъдат организирани нещата, че да запазим правата на парламент и да упростим живота на земеделските стопани. Благодаря, господин Майер, казва председателя. На 22 март искам да припомня на всички, 12 часа на обяд е крайния срок за измененията, ако някой иска да подава такива. Господин Уничка. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да благодаря за доклада много добре обоснован и много точен доклад. По отношение на първата част, тя е свързана с привеждането в съответствие с разпоредбите на договора. Има известни подробности тук, които може би е добре да обсъдим по-подробно Имам обаче някои бележки и по въпросите, свързани с упростяването на ОСП. Ще изляза със свои изменения. Какво имам предвид най-общо? Европейската комисия многократно подчертава, че упростяването означава по-добро функциониране на разплащателните институции и на земеделските стопани. А в същото време не виждам конкретни предложения. Например, що се отнася до кръстосаното спазване или пък повече е, инспекции по места. Ако съм разбрал правилно, ние не сме за това да има по-голяма административна тежест, например, е, инспекции, ако, например, не се забелязват много случаи на недобросъвестна работа или нехайство. Така че, според мен, парламента трябва всъщност да се съсредоточи върху упростяването, свързано с инспекциите и е, контрола. Благодаря, господин Бове. Само няколко думи. Наистина тази система ще влезе бързо в е, употреба, но мисля, може би трябваше преди това да извършим една колективна работа. Затова може би сега е добре да организираме а, различните раз, работни групи, защото в крайна сметка ние сме първата комисия на е, Европейския парламент, който иска да приспособи нашата работата към изискванията от Лисабон. Има две изменения, които не разбирам. Първото е номер 3. Там се премахва някакъв а, е, текст за създаване на организации на производителите в отрасъла. Не, не, е това извинявайте извинявам, казва оратора и за какво трябва да споменаваме премии за млекодайните крави и изменение 12, което за мен е тотално неразбираемо. Просто не разбирам за какво става дума тук. Bene, uh, Luis Capola Santos ha chiesto la parola. Господин Карл Шантош има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние наистина приветстваме усилията на докладчика за правилно, за да се направи всичко за правилното интерпретация на Лисабонския договор и съм съгласен с казаното от немския колега. Сега, преди да дам думата на представителя на комисия, трябва да ви кажа, че срока за внасяне на изменения е 22 март. Става дума за приспособяване, адаптиране на законодателните актове към изискванията е, на Лисабонския договор за делегираните актове и изпълнителните актове. В момента не става дума за реформи. Реформи ще бъдат извършени и ще се е, внедрят чрез други механизми. Сега давам думата на госпожа Пачеко от името на комисията. Благодаря, господин е, председател. Първо Бих искал да ви благодаря за доклада по нашето е, предложение за приспособяване на законодателните актове, които се отнасят за преките помощи. Радваме се, че вие подкрепяте нашето предложение, вие и вашите колеги. Установяваме, че има доста добро ниво на конвергенция между вашия доклад и съдържащите се в нашето предложение елементи. Бих искал да кажа как, как, какви, каква е нашата реакция на вашите проектоизменения. Ще направя разлика между различните видове изменения, някои, които имат институционен характер – там няма никакъв проблем. Ние сме готови да внесеме всички изменения, проистичащи от новия начин на възприемане на комитологията. Има и чисто редакционни формулировки, които според мен също няма да е, не създават проблеми, но има и други три вида изменения, по които бих искал, на които бих искал да се спра. Първо, изменения, които според нас из, изискват значителни изменения. 12, 14 и 16. Както знаете, господин докладчик, комисията се придържа между се придържа към приспособяване на законодателните актове към изискванията от Лисабонския договор, т.е. ние не предвиждаме е, значими измечения. Има и други изменения, които бих, съгласно които е, изпълнителните актове трябва да се превърнат в делегирани актове. Искам да ви припомна, че при изпълнителните актове изпълнителните актове имат за цел да създадат рамка за функциониране на законодателството, прието от законодателя. Тоест, ние взима, ние е, разработваме данните, които са ни предоставени и в рамките на, на в законодателната рамка ние извършваме това, което трябва да, да, да свършиме на основата на тези данни. Става дума понякога и за адаптиране на основни приложения. Но това са ни аритметични действия, много често, които не, ни, не, не предполагат никакъв марш на тълкуване. Има и малко по-специфични изменения, като изменение номер 9 за спешни мерки. Ние тук при... избрахме да прилагаме подхода, свързан с изпълнителните актове и бихме искали да запазим, доколкото това е възможност. статуквото, за да можем да реагираме колкото се може по-бързо в при спешни случаи, при спешни изисквания, когато се случват непредвидени обстоятелства в различните държави членки. Смятаме, че точно спешността предполага избора на този вид мерки. И сега изменение номер 7. Тук ви изисквате промяна на процедурите, залегнали в съответния регламент. Ние лично при, предлагаме да се запази да се запази компетентността на съвета, защото в тези случаи съвета не действа в качеството си на законодател, а просто реаг... реагира а, на дадени обстоятелства. Т.е. самия съвет не разполага с някаква възможност за гъвкавост, а просто трябва да реагира на пред, пред, предварително определени е, правила. Така че ние смятаме, че това не е мястото, не е времето за промяна на тези процедури. Сигурен съм, че направените усилия от службите на парламента и от службите на комисията ще ни позволят да постигнем необходимите резултати в най-кратки срокове. Благодаря ви, благодаря господин Пачеко, благодаря ви за това изказване. Няма да Ние не желаем да се удължава а, срока или начина на взимане на решение, но когато имаме, когато съвет си, когато съвета има право да извършва дадени актове, то парламента също трябва да се възползва от своите права по силата на Лисабонския договор. Така че вие казвате, че съвета не разполага с е, марш за тълкуване. В такъв случай ние ще, ние ще приемеме действията на съвета, но смятаме, че трябва да. Е, се прилага колкото се може по-стриктно духа на Лисабонския договор. Ще вземем предвид вашите тълкования. А що се отнася до регламент 73 от 2009 година, то тук сроковете за внасяне на изменението са е 22 марта, 12 часа. А сега, ако ми позволите, да преминем към следващата точка. Изменение на регламент 1698 от 2005 година относно подпомагането на развитието на селските райони и още веднъж е, тълкуването на лисабонските изисквания. Става дума още веднъж за развитието на селските райони, което е, което е основен аспект от ОСП. Съгласно член 209, 290 на договора, став, Става дума за делегирани актове и изпълни... изпълнителни актове, които са свързани с функционирането и приложението на регламента. Аз съм съгласен с раз... разпределението и предложението на комисията. Смятам, че може да се извършат някакви промени между разделение, разделението, разпределението между делегираните актове и а, изпълнителните актове. И тук смятаме, че може да има едно упростяване, което ще помогне на държавите членки да изпълняват по-лесно своите задължения. След това а, а, има един е, вертикален подход, който трябва да обединява консенсус между е, съвета и парламента относно изпълнителните актове. Нямаме разногласия. Давам думата на колегите за предложения и забележки. Колеги, имате думата, преди да дам основно, отново думата на господин Сузуба. C'è qualche intervento dei colleghi? No, quindi Diciamo che la... Някой иска ли да вземе думата преди това? Не. Значи предложението на председателя се приема. Давам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря за вашето изказване, тъй като с, с е, този доклад ви е, е така обяснихте и много ясно представихте предложението на комисията. А е, ние се придържаме към духа на така нареченото адаптиране и приспособяване към изискванията на Лисабонския договор. Що се отнася обаче до вашите 8 изменения – Нека да кажа следното. Изменение 1, 2, 7 и 8 са хоризонтални и и те се отнасят до комитологията и до а, Същото въжи и за изменение номер 4. Комисията не възразява, но искам да изреза резерви по изменения 3, 5 и 6, защото трудно разбираме вашата мотивация. Ето, например, изменение номер 3. За какво става дума? Става дума организациите на производителите да могат да се възползват от помощ в всички отрасли, освен плодовете и зеленчуците. Защо? Освен плодове и зеленчуци. Защото плодовете и зеленчуците са, са включени за 12 е, нови страни в стълб номер 1 защо да не разшириме обхвата на изменението с цел упростяване. За да разграничим нещата и за да не усложниме целия регламент, както и неговото изпълнение. Така че вашето изменение касае, както вече казах, 27 държави членки и всички отрасли, освен отраслите плодове и зеленчуци. Сега, изменение номер 5. Гъвкавостта и и използването на средствата за борба с загубите. Края на 2010 година работихме с отделни държави членки в тази посока и и установихме, че може да се избегне опасността от отмяна на средства. Гъвкавостта, която вие предлагате, може да прекъсне някакси връзката от една страна между управлението, доброто управление и правилното разходване на средствата, така че смятаме, че не можем да, при, да приемеме вашето предложение. Аз, що се отнася до а, изменението за ДДС, трябва да ви кажа, че комисията беше предложила едни и същи правила за различните фондове. Тоест, обществен, обществени организации не можеха да а, се възползват от тези мерки, свързани с ДДС. Но Днес този, това, се, това касае само фонда за развитие на селските региони и някои други фондове. Това според, според нас е отвъд целта, която си поставяме тук. Комисията размишлява и а, а, мисли за известните мерки, които биха могли да бъдат прилагани след 2013 година. За сега обаче трябва да се е, концентрираме върху дела на допустимите грешки и така нататък. Мисля, че така коментирах 8-те изменения, които сте внесъл, господин докладчик. Радвам се, че можем да установиме много голяма конвергенция на мненията на парламента и нашите мнения с цел адаптиране към изискванията на Лисабонския договор. Благодаря. Благодаря на господин директора. по-задълбочено можем да разгледаме този въпрос, за да разберем а, вашите коментари и за да се постигне съгласие по измененията. Не искам а, сега да навлизам в подробности, но сега ще се отнася до трето изменение за зеленчуците и плодовете. Защо го направих? Предложих го, защото в а, новия текст Европейската комисия казва, че няма да се предоставя никакво подпомагане е, на а, производителите в този сектор. Така че вие въвеждате нещо ново, а ние искаме да се върне първоначалния текст. Е, явно това е проблем. Същото се отнася и за пета точка, а, пето изменение. Е, отново казвам, тази ангажираност е на ниво държави членки, особено у нези от тях, които са избрали регионални програми. Те продължават да бъдат обаче разглеждани на национално ниво, иначе няма да има стандартизация при прилагането. Така че има определени технически моменти, които трябва да бъдат синхронизирани. Искам междувременно да благодаря на господин директора и ако няма други желащи да вземат думата, искам да ви припомня, че по тези предложения крайният срок за предлагане на изменения е по обяд на 22 март. Благодаря на всички онези, които се изказаха или е, допринесоха за нашата работа. Eh, mi suggerisce il segretariato, dato che il vicepresidente Vacevoschi sta tardando qualche minuto. Eh, секретариатът предлага следното. Заместник председателя закъснява, за това е по-добре да се занимаем сега не с седма точка, тъй като заместник председателят ни е от докладчик по седмия доклад, който е свързан с вакцинацията против болестта син език, да, вместо седма точка да се занимаем с друга точка и това е осма точка. А, след като се присъедини заместник присъединителя, ще продължим по нея. Господин Фонтана е тук и за това Предлагам да започнем с осма точка, ако той разбира се не възразява. По този начин нашия заместник председател може да се присъедини към нас. И така, осма точка. Става дума за споразумение между ЕС и Марокко за либерализация по отношение с селскостопанските продукти и продуктите на рибарството. Докладчикът е господин Фонтана. E Комисията по международна търговия е всъщност водещата а, по търговски споразумения, както разбира се знаете, но е много важно да излезе нашата комисия с, с становище по този въпрос, тъй като споразумението с Марокко е свързано с по-голяма либерализация на сълскостопански продукти, както и обработени такива и е, продукти от е, морски характер, от ри, риболовен, извинете, характер. Както знаете, Лисабонския договор разшири нашите правомощи и сега ние трябва да дадем своето съгласие за сключването на такива споразумения. Искам да ви припомня, че от чисто процедурна гледна точка става дума за една препоръка от наша страна към Комисията по международна търговия Инта. Затова при гласуването е необходимо мнозинство против или за сключването на това споразумение едно чисто и просто отхвърляне на позицията на докладчиката няма да бъде достатъчно и това ще означава, че Комисията по земеделие всъщност не излиза с препоръка към Комисията по международна търговия. Тъй като Комисията по международна търговия ни изпрати едно писмо, където се иска, извинете, изпрати писмо на комисаря Дегухт с из, искане за поясняване, предлагам да отложим гласуването до получаването на писмо от комисаря. За това ще определим един по-късен срок за подаване на предложение за изменения. Също така искам да ви припомня, че в съответствие с доклада, който приехме в Страсбург миналата седмица, е, все още най-общо се изразяват е, различни безпокойства, свързани с такива споразумения от е, международен характер или международни търговски споразумения. Сега не искам да отнемам аргументите на нашия доклад, че господин Фонтана, чухме за едно писмо от министра на земеделието на Марокко, ще ви дам копия на това писмо. А, така или иначе, не бива да се забравя какво се случва сега точно в Марокко, както и във всички страни от Северна Африка. Както знаете, има социално-економическа криза там, която се разраства. Това исках да кажа и сега давам думата на господин Фонтана. След това ще проведем и дебат. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, както и на всички останали, които всъщност ми помогнаха да изготвя това становище. Искам да ви припомня, че то ще отиде в Комисията по международна търговия а, скоро. и е, се надявам да може да се поработи още по тази тема. Опитах се е, да резюмирам становищата изразени в нашата комисия при първия обмен на становища. Трябва да кажа, че предложението, направено от Европейската комисия за едно споразумение между ЕС и Марокко, е, означава, според всички, с които съм говорил, един факт, който никому не се харесва, поне такива са становища, които чух. Защото в земеделския, в земеделския сектор това ще означава големи проблеми за държавите от Средиземноморието, членки на Европейския съюз и други земеделски държави, членки на Съюза. Това ще означава, че ще започнат нашите земеделски стопани да се съревновават с мароканските и ще е трудно а, да се спечели едно такова съревнование. Искам да ви припомня, че многократно е повдиган въпроса за изкуствените торове, които се използват в тази част от света. Става дума за изкуствени торове, които не са а, полз... разрешени за а, ползване в Европейския съюз. Също така, е, географските наименования не се споменават в споразумението и ни бе казано, че ще има допълнителни преговори по този въпрос. И, е, поли... Също така има голяма несигурност по отношение на това дали е, политиката ще бъде ползотворна изобщо за нас. Т.е. ще можем ли ние да извлечем нещо от това? Колеги от Испания, които изразиха безпокойство по отношение на конкуренцията между марокански, южноиталиански, испански и гръцки продукти, както и други държави, разбира се, от Средиземноморието, членки на Европейския съюз и Марокко. Следователно, всички организации на производители също са съгласни с едно такова становище. Част от групите на производителите казаха, че наистина такова споразумение може да нанесе щети на земеделието, дори в самото Марокко, а не само за Европейския съюз. Трябва много да внимаваме с такива държави, които са в криза. Трябва да се види дали това би помогнало на тези страни или пък би обострил социално-економическите проблеми и в Европа, и в Марокко. Поради всичко това, смятам, че становището, което трябва да изпратим на Комисията по международна търговия, трябва да бъде отрицателно. Исках обаче да чуя и вашите становища в днешния обмен на мнения, за да видя дали някой иска да допълни нещо. Благодаря. Благодаря на Лоренцо. А сега нека да преминем към разискванията. Пръв е Джордж Лайън и после останалите записали се. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Лоренцо за чудесно свършената работа по това предложение. В групата АЛДЕ обсъдихме е, предложението и а, е, там стигнахме до извода, че няма ясна позиция на комисията по отношение на Западна Сахара, дали тя е обхваната в това споразумение или не. Така, до сега не сме имали възможност да получим ясен отговор, да обсъдим този въпрос. И това за нас е важно, защото ще е основание за приемане или отхвърляне на предложението. Благодаря. Благодаря ти, Джордж. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика, господин Фонтана, за представената позиция. С предложението да се гласува против. Производителите, в Европейския съюз, както и Олаф, ни заостриха вниманието към проблемите, които съществуват на европейския пазар с мароканските продукти. Има проблеми и с ветеринарната и растителната защита, затова приветствам предложението. Мисля, че самите производители, особено на плодове и зеленчуци, имат всички основания да поискат отлагане. Съществуват редица проблеми, които трябва да разгледаме. Трябва да проявим солидарност преди всичко с потребителите и след това с производителите и да се погрижим международните споразумения да отговарят на минимални изисквания за качество. Благодаря, Мато, заповядай. Благодаря. Аз също искам да благодаря на господин Фонтана за добре свършената работа. Много се радвам, че имаме възможност да обсъдим този доклад. Ние не сме по принцип против споразуменията с трети страни, което пък не означава, че автоматично сме съгласни с всички тях – особено когато те вредят на интересите на европейските потребители. Аз говоря от името на испанските производители. Е, в е, Валенсия, Андалузия, Канарските острови има производители, които се чувстват застрашени от подобно споразумение, защото то представлява опасност за тях и затова ние от Испания сме против тях така или иначе, без да имаме регламент за е, цените, на които продуктите влизат на пазара, не бихме искали да се подпише такова споразумение. Марокко видимо не изпълнява изискванията и на действащото споразумение. Въпросът за цените е важен. Благодаря. Благодаря. Гласувахме по доклада Папастамкос е, в пленарното заседание именно по този въпрос. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Не е лесно да имаме единен, единен подход към този договор. От една страна имаме споразумението за Средиземноморския басейн, от друга страна сме свидетели на нестабилност в региона и времено се сблъскваме и с някои конкретни проблеми, на които все още не сме намерили отговор. И въпроса с законността, реда и човешките права в Западна Сахара. Спазват ли се те? И, както обикновено в един двустранен договор, се сблъскваме с проблеми с дадени продукти, конкретни продукти. Смятаме, че Европейския съюз трябва да преразгледа своят е, подход към този вид е, двустранни е, споразумения, тъй като нашето селско стопанство не трябва да бъде губещо и не трябва да бъде губещата страна вследствие подписване на подобни споразумения. Така че е много трудно да се даде категоричен отговор да или не разполагаме с срок и ще можем да поразмислиме малко по-задълбочено и да вземеме една по-нюансирана позиция и да решиме в крайна сметка да подкрепим или да не подкрепим това споразумение. Благодаря, благодаря Спирос, госпожа Йег. Благодаря, господин председател. Няма смисъл да, да, да повтарям всичките възражения, които бяха представени, които бяха повдигнати. Е, трудно е положението. Е, трудни са отношенията ни с страните от Средиземномерския басейн, не само защото в момента там положението е по-нестабилно. Съгласна съм с повдигнатите възражения, както казах, и същевременно смятам, че се упражнява много настойчив лобинг за прокарване на, то, на това споразумение. Ние сме, ние сме членове на Комисията по селско стопанство и нашата Та цел и задължение е да защитим интересите на европейските селски стопани. Ние не можем да да защитаваме споразумения, които са в ущърп на интересите на нашите производители. Аз се изказах в този дух и в пленарната, пленарна зада. На, спомнете си, там присъстваше и комисара, който говори за а, е, промишлени стоки, за услуги, но нито веднъж той не спомена селското стопанство. така че ние, ние сме онези, които трябва да настояваме за балансирано разглеждане на различните отрасли. Може би не трябва да отхвърлим изцяло споразумението, но трябва да преразгледаме условията, които са залегнали в него, защото смятаме, че не можем да го приемеме с така включените разпоредби и за сега всъщност можем само да отхвърлиме тази версия. Господин Капулшан. Oui, je, je euh, Не, аз просто вземам думата е, от името на Комисията по селско стопанство, макар и да съм докладчик е, на Комисията за е, международна търговия. Аз наистина приветствам предложението на господин Фонтана, което, което ми се вижда много балансирано. Също времено обаче смятам, че трябва малко по-подробност да разгледаме каква е структурата на международната търговия така както за която говори той. Е, всички онези, които изнасят, износ, изно, износителите от Марокко към Европейския съюз са, са големи предприятия. Не става дума за дребни износители. Една трета от е, внасените в Европа стоки се изнасят от една единствена фирма Азура. Е, която е, чието седалище е в Западна Сахара. И тук струва ми се, че има проблем. Сблъскваме се с проблем, проблема с международното право, в крайна сметка е в сърцевината на нашия дебат. Е, за зададах въпроса на председателя на комисията по международна търговия, който предаде е, моя е, въпрос нататък. В край, както казах, имаме проблем с международното право. Какво е Марокко точно? Докъде се простира Марокко? Господин Дехухта е, казва, а не, не е моя работа да, отго... да намеря отговор на подобен въпрос. Господа Аштън трябва да отговори, днес тя не иска да отговори, така че кой трябва да отговори? Е, Съединените щати са намерили отговор на проблема. Робърт Зелик, е, държавен секретар по външната търговия, реши проблема преди няколко години и се прави точно разграничение между двете неща. Сега, аз не казвам, че тук трябва да, да вземеме някакво политическо решение, но това е един търговски въпрос, който трябва да бъде включен в, една, в цялостната търговска политика и, и ако не можем да намерим ясен отговор на този въпрос, това, това означава, че предишното споразумение също съдържа някои не... Е, е проблемни аспекти. Кога, кога, кога ще намерим отговор на този въпрос? Не знам. След 15 дена, месец, два. Но в крайна, в крайна сметка ние, на нас ни трябваше 3 месеца, за да стигнем до тук, защото в крайна сметка отговор е много по-сложен, но исках да кажа следното. Трябва да бъдем много внимателни, много бдителни, защото трябва да разглеждаме и въпросите свързани с бъдещето на малките износители, било то марокански, тунизийски и така нататък. Аз се срещнах с някои тяхни представители в Страсбург и не смятам, и те не смятат, че това споразумение е, е, защитава техните интереси. Благодаря ви. <laughs> Сигурно и министъра, който сте говорили от Марокко, ще се съгласи напълно с вас. Благодаря, каза следващия оратор. Това е един от тези въпроси, по които наистина е много лесно човек да се изкаже, каквото и да каже. Може да говори от името на земеделските стопани, от името на други страни, но като европейски политици ние трябва да се опитаме да вземем предвид всички гледни точки. Цяла Северна Африка гори в момента. Имаме политически, економически взаимоотношения с кралство Марокко, което в момента е една стабилна страна. Така че в една необичайна обстановка в Северна Африка можем да кажем следното. Ако чисто и просто отхвърлим споразумението, което ни предлагат колегите, както предлага докладчика също така, не смятам, че е, подходът ни ще бъде балансиран и не мисля, че комисията ни трябва да подкрепи едно такова предложение за отхвърляне. Можем да предложим да се изменят определени въпроси, които са деликатни, но по този начин, отхвърляйки го, да прекратим едни чудесни взаимоотношения от години с тази страна, е, би било наистина неправилно. Е, не забравяйте, че ние по този начин, посредством тази търговия, допринасяме допринасяме и за заетостта в тази страна. Големи работодатели, не само малки такива, ще бъдат засегнати, ако това споразумение спре да функционира. Унези, обаче, които ще понесат тежестта на всичко това, ще бъдат износителите и е, обработващата промишленост. Смятам, че по този начин ще окажем наистина отрицателно въздействие върху заедостта в Марокко и потенциално бихме предизвикали по-голям прилив на емигранти към Европейския съюз. Е, трябва да направим едно балансирано споразумение, е, трябва да включим а, всякакви елементи, свързани с а, здравеопазване и така нататък, а не чисто и просто да отхвърлим предложението, както ни предлага нашия докладчик. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Наистина е трудно. Господин Тарабела има думата. С няколко, няколко думи показано от Луиш. През 86-та година, когато Испания и Португалия се присъединиха към Европейския съюз, много от е, камионите, натоварени с плодове и зеленчуци от Испания и Португалия, най-вече от Испания, бяха отблъсквани от е, вериги европейски производители. Така че бих искал да кажа, че независимо как какви са споразуменията и с кого са споразуменията, които подписваме, какво много голямо значение трябва да се отделя на страните от Средиземноморския басейн, не само защото в момента там има е, събития, защото е, е, имаме много традиционни исторически връзки с тези страна, така че мисля, че споразумението трябва да бъде преразгледано, преформулирано да, да, да разгледаме тарифните бариери. В крайна сметка това не трябва да бъде табу, за да се, да, да се направят а, разлики между производството на плодове и зеленчуци в Европейския съюз и, и, и извън Европейския съюз. Що се отнася до Западна Сахара, мисля, че в крайна сметка не трябва да има е, двойни стандарти, когато става дума за, за производство и човешки права, е, когато се, когато говорим за споразумението с Колумбия, разбира се, може да бъде Колумбия, може да бъде и други страни, но ето и там са страни, където биват убивани, къде е, производители, селски стопани, не се спазват синдикалните права и така нататък. Така че аз мисля, че това споразумение трябва да бъде преразгледано и преформулирано, но да не го отхвърляме, тъй като партньорите от Средиземноморския басейн са от огромно значение за нас, а в момента трябва да е, се съобразяваме и с специфичните е, обстоятелства. Е, но в крайна. Не, перачите на, на плодове, тези, които са дошли да, да берат а, пакистанците, които берат плодове в Фландрия или мароканците, които берат а, плодове в а, Франция или в Испания, а, възползват ли се от тези социални условия, които са достойни? И това е въпрос, който трябва да си задаваме. Чак дам думата на господин Готиерес, но Марк не можем да внесем, да внесем изменения. Това му е проблема всъщност. Можем да кажем да или не. Не можем да правим предложения за изменения. И, и това е всъщност, което ни притеснява. От една страна трябва да бъдем последователни, от друга страна всъщност да отразим всички тези деликатни въпроси. Благодаря. Е, Благодаря, господин председателю. Мога да се съглася с голяма част от казаното до тук. И особено с това, което каза координатора на социалистическата група по този доклад. Положението е небалансирано. И затова искам да ви обърна внимание на няколко въпроса. Първо, ние като земеделска парламентарна комисия, можем ли да се съгласим с това предложение? По-добро ли е предложеното споразумение от споразумението от 2003 година? Това е въпроса, на който трябва да отговорим. Ако споразумението бъде отхвърлено от пленарния състав, то тогава какво ще се случи? Ще се върнем към споразумението от 2003 година или нещо друго? Според мен, предложеното ново споразумение е крачка напред в сравнение с споразумението от 2003 година. Имаме предпазни клаузи, имаме много повече гаранции. И трябва да признаем, че е, такива споразумения пораждат неоснователни страхове в сектора. Ние ще либерализираме и европейските продукти, които ще намерят място на марокканския пазар в много по-голяма степен. Внесеното предложение за увеличаване на квотите на европейските продукти за мароканския пазар 6,6% не бива да се пренебрегва. Имаме също така в проекто споразумението и норми за предприятията. В съвета са предвидени а, изрични клаузи за а, цените, а, на които влизат продуктите им в пазара. Това въжи и за Испания. Някои посочиха, че действащото споразумение не се изпълнява добре и това е основание за отхвърляне на внесеното проекто споразумение, но не бива да забравяме, че парламентът е длъжен да следи изпълнението на споразуменията и спазването на техните норми. Това не бива да се забравя, когато гласуваме подобни решения. From... Благодаря. Аз потвърждавам всички подробности, които бяха споменати от колегите от Южна Европа. Няколко общи думи по темата. Чухме подобни разговори миналата седмица. В подобни разговори комисията не обръща достатъчно внимание на последиците от подписването на търговски споразумения за селското стопанство. както и контрола върху суровините. Недостатъчно внимание се обръща и на така наречените нетърговски въпроси, на хуманното отношение към животните и други. Аз споделям тревогата, която изразиха тук редица оратори. Председателя каза, че ние нямаме възможност да е, предлагаме изменения. Ние просто трябва да кажем да или не еднозначно, а това е много трудно. Вносът на бразилско говеждо беше обсъждан преди известно време в парламентарната комисия и това беше допуснато без да има действащо споразумение с Бразилия. Като имаме предвид какви условия съществуваха за вноса на говеждо от Бразилия, според мен трябва да се опитаме да постигнем напредък и а, комисията да разбере какво ни тревожи. Боя се, че комисията не разбира защо е такава нашата позиция. Призовавам Европейската комисия да се запознае с нашия доклад, който обсъждахме и приемахме миналата седмица за селското стопанство. Това е в интерес не само на производителите, но и на работниците, и на потребителите, и на социалните права, и всички други въпроси. Винаги съм се притеснявала, когато говорим за това, че трябва да търгуваме на всяка цена. Благодаря. E да, да, нямам никакви съмнения в това, Мария. Приехме доклада Папа Папастамкос. Активно участие на депутатите в Страсбург е много важен въпрос за реципрочните права. Той е, възниква и по това предложение, което обсъждаме сега. Ние не говорим за Меркусур, ние говорим за Марокко и положението е много трудно там. Много е трудно положението в целия арабски регион и трябва да сме много внимателни, за да не усложняваме нещата, като същевременно не можем да се откажем от позицията си по двустранните е, споразумения – Както посочи Елизабет Егле, както многократно сме казвали в парламентарната комисия, много трудно е да се даде еднозначно становище. Господин Фонтана, като докладчик, посочи колко кратки са сроковете. Сега се обръщам към господин Кларк, представителя на комисията. Иска ли да вземе думата? Заповядайте. Um, Благодаря. С интерес и слушах а, бележките на евродепутатите. Бих искал и аз а, да изразя своето становище в отговор на повдигнатите от тях въпроси и да се опитам да поправя някои важни фактически грешки, които като че ли все още остават в тази дискусия. Няколко от колегите споменаха политическия контекст, в който се намираме, т.е. един регион в криза. И относително погледнато, наистина Марокко е един от стожерите на стабилността те преминават през а, преход. Съветът миналия петък наистина изрази своето одобрение на политическата и економическа пътна карта, която следва страната. Така че трябва много да внимаваме какъв сигнал искаме да изпратим на Марокко като страна партньор посредством становището си към това споразумение. Иска ли вашата комисия наистина да изпрати такъв един сигнал, да отхвърли това споразумение и да каже, че не иска мигрантите в Марокко да дойдат в Европейския съюз, че не искаме в Европейския съюз марокански продукти? Не мисля, че ще си направим услуга, като отхвърлим това споразумение при политическата ситуация, в която се намираме. Сега по Западна Сахара Съгласен съм с господин Бове, както и с другите, които заявиха, че е, комисията, вашата комисия, трябва да има ясен отговор от страна на Европейската комисия. не може да се даде някакъв двойствен отговор и аз не мога да ви дам ясен и категоричен отговор, за да кажа това е споразумението предходното се отнася за Западна Сахара или не. Един ясен отговор на този въпрос ще ви бъде изпратен до няколко дни и тогава вече можем да видим какви ще бъдат последствията, които ще проистекат от този отговор. Тоест, дали влиза Западна Сахара в това споразумение или не. Ще ви отговорим бързо и се радвам, че ще отложите окончателното си становище по този доклад до получаването на отговор от страна на Европейската комисия за въпроса, свързан с Западна Сахара. Също така искам да поправя някои от неверните факти по отношение на економиката. В проекто становището в самото начало се казва, че това споразумение е асиметрично и всъщност Марокко извлича по-голяма част от а, ползата от него. 45% трябва да е, либерализира е, вноса си, износа си, извинете, Марокко, а 55% а, Европейския съюз. Когато влезе споразумението в а, сила, то тогава делът на Европейския съюз ще си остане 55%. Само 55% от вноса ще бъде либерализиран с Марокко, а Марокко трябва 70% 7-0. 70% от своя а, внос на стоки от ЕС трябва да бъде либерализиран. Така че е асиметрично това споразумение, но а, то работи за Европейския съюз и е в полза а, на нас, а не на Марокко. Не бива да забравяме този факт. На второ място трябва да кажа, че многократно се упоменава въздействието на това споразумение върху конкурентноспособността и производителите в Европейския съюз. Когато прочетете споразумението и, виждат, и видите увеличаването на вноса в ключови сектори в сравнение с общото европейско производство, то тогава мисля, че ще стигнете до други изводи. В сравнение с европейското производство, вноса на чесън ще се увеличи с 0,02%, вносът на краставици с 0,02%, 1,6%, домати, един много деликатен е, сектор 6%, тиквички 4,6%, портокали 1,4% увеличение в сравнение с производство на Европейския съюз и ягоди 2,7%. Аз лично смятам, че това едва ли заплашва земеделието в Европейския съюз. И накрая, многократно също така се говори за различните стандарти и незачитането от страна на Марокко на различните разпоредби на Европейски съюз, свързвани с безопасността за потребителя, както и санитарните и фитосанитарни разпоредби. При всички международни споразумения, всички клаузи на Европейски съюз защита на потребителя няма по никакъв начин и не са а, по някакъв начин подкопани. Така че няма никакви проблеми и в с Марокко. Целият внос, с, който идва от Марокко, трябва да отговаря на нормите на Европейски съюз за защита на потребителите. Когато погледнем какво всъщност се, се случва, трябва да кажем, че имаме различни проучвания, в които сме разгледали е, остатъците от пестициди в мароканските продукти последните три години както и различните е, видове тревоги, които са били обявявани. в последните три години установихме, че само 19 пъти е имало тревога, известена от страна на Марокко, в сравнение с 30 пъти от страна на Испания, например, която е държава членка на Европейския съюз. Така че преди да критикуваме Марокко за това, че не спазва европейските нормативи, би трябвало малко да помислим какво правим ние самите. Преди изобщо да приемем, че когато един продукт е от трета страна, той незабавно не отговаря на съответните стандарти. И накрая, Споразумението е наистина съвсем скромно. Бях тук и предишния път и го казах. Това споразумение ще увеличи вноса на домати в Европейския съюз 52 000 тона което всъщност представлява една капка в океана. И няма сериозно да се отрази на производството в, на домати в Европейския съюз. Надявам се, Е, в идните седмици, когато ще разглеждаме това споразумение, вие сериозно да погледнете фактите и цифрите и евентуално да стигнете до становище различно от това, към което сте се насочили днес. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Ще направим ам, всичко по силите си. Сега господин Фонтана за да обобщи и след това ще се върнем на седма точка, тъй като заместник председателят е сред нас. Благодаря. Мисля, че всички разбрахме, че явно Испания е много по-опасна дори от Марокко. Обаче, аз искам малко ред да внеса във всичко това, тъй като оставам с впечатление, че има някакво объркване. Това, което Комисията по земеделието прави, е да направи едно становище. За съжаление, както казахте вие, не можем да внесем изменения в споразумението но аз по никакъв начин не искам да ограничавам търговските споразумения с Марокко. Точно обратното. Трябва обаче да излезем със становище по този конкретен отрасъл на земеделието или подсектор на земеделието. И можем да кажем само да или не. Имайки предвид интересите на земеделието и всички въпроси, които споменах по-рано, аз съм убеден, че Нашето становище трябва да бъде отрицателно. Това обаче не означава, че не искаме да има усъвършенстване на това споразумение. Тъй като обаче не можем да го направим посредством това становище, ние трябва да изпратим своето становище на Комисията по международна търговия по същество. Господин Бове, също ще изрази своето становище на базата на изслушаните мнения тук. Искам да ви припомня, че нашето становище се занимава с следните факти, а те са, че това е становище, което бива изпратено на Комисията по външна търговия. Ние не можем да изменим споразумението, защото иначе това ще да направя и аз, да внеса предложение за изменение на споразумението, що се отнася до земеделието. Благодаря, казва председателя. И така, сега можем да се върнем на седма точка от дневния ред проекто доклад за предложение за изменение на директива на Европейския съюз 75 от 2000 година по отношение на вакцинацията против болестта син език. Господин Войчев Ховски е докладчик. Това е много е, смешен е, въпрос, много спешен, е, защото идва сезона на вакцинациите, който започва през май. За това на 4 април в Страсбург трябва да бъде прият този доклад. И е, поисках да бъде включен тук в е, дневния ред на това пленарно заседание. По този начин ще можем е, да приключим с е, тази тематика на пленарното заседание през май. Основен момент тук е свързан с е, таблиците за съответствие, които комисията предлага, но които съветът не харесва. Затова искам да ви припомня, че позицията на Европейския парламент е да настоява систематично да се включват таблици за съответствие в различните директиви. Тази позиция бе потвърдена на председателски съвет на 25 ноември 2010 година и официално бе изпратен на комисията и на съвета в едно писмо, подписано на 19 декември от председателя Бузек. Нашата комисия трябва да защитава тази позиция, но незабавно давам думата на колегата заместник председател. Благодаря, господин председател. В увода си вие очертахте основния проблем, залегнал в моя доклад и в директивата, която обсъждаме. А, директивата всъщност включва едно ново изменение за използване на по-добри вакцини срещу болестта син език. За животните в животновъдните ферми на Южна Европа. Тази инициатива беше лансирана заедно с парламента. Имаше съмнение за лобиране, но те се оказаха неоснователни. И бихме искали да се обърне внимание на спешността на този проблем, за да можат новите вакцини да бъдат използвани по време на вакс... вакцинационната кампания през пролета, тези вакцини да се използват повсеместно по време на следващия сезон, но има проблем свързан с сравнителните таблици, както каза нашия председател. Това е един проблем, който не е само тясно свързан с дадения доклад. Това е един повсеместен проблем. Председателят Пусек. А представи този проблем в едно писмо. Проблема беше обсъден в председателския съвет. Обсъдихме въпроса за националните разпоредби, необходими за включването на разпоредбите на директивата в националното законодателство проблема с тези сравнителни таблици бе обсъждан поетапно, включително Европейската комисия взе предвид нашите възражения и виждания по въпроса. Но проблема, с който се сблъскваме, е при от взаимоотношенията си с съвета по тези таблици. Трябва да се изясним позициите с комисия, но за съжаление комисия, съвета се придържа към своята позиция. Ние настояваме съвета да се допита до държавите членки, да въведе някакви промени, защото всяка мярка, която е по посока упростяване, изясняване, тълкуването на европейското законодателство е добре дошла. И добре е да го направим, защото обикновенно и държавите членки, и самите е, лица, които трябва да прилагат това законодателство, не винаги са наясно, така че са необходими тези таблици за изясняване и упростяване на нещата. Така че ако съвета не приеме таблиците за съответствие, ще а, се изправим пред едно закъснение. Ще, ще са необходими още, още е необходимо още време, е, ще трябва да отложиме нещата и решението и няма да могат да бъдат използвани съответните вакцини при, в следващата вакцинационна кампания. Вероя, вероя вероятно Надявам се, че, обаче, че съвета ще се съгласи с, ще вземе предвид нашата позиция, за да може този документ да влезе в сила колкото се може по-бързо. Госпожа Егере. Благодаря, господин председателю. Преди всичко искам да благодаря на докладчика, говори от името на нашата политическа група. Добре е свършил работата си, мисля, че трябва да подкрепим докладчика. Трябва да заявя съвсем ясно и категорично, както казахме и преди месец, пред Европейската комисия, парламентът има определена позиция спрямо съвета и призовавам докладчика да проследи дали неговите идеи се реализират. Е, когато се опитваме да убедим комисията или съвета, в крайна сметка всички носим обща отговорност. Това въжи и за търговските споразумения. Искам да кажа на Европейската комисия, че всичко ще върви добре, ако общо поделяме отговорността вместо една институция да се опита да се наложи на останалите на всяка цена. Докладчика е свършила чудесно работата си, поздравявам го и се надявам бързо да се постигне напредък. Като имам предвид положителните е, последици, включително и финансово, в е, селското стопанство, трябва да приветстваме предложението. Благодаря. Съвсем накратко. Господин председателю, разбира се, искам да благодаря на заместник председателя за добре свършената работа. Много усилено работи, за да постигне споразумение по един труден въпрос, два момента искам да откроя. Първо, макар и докладът привидно да не създава проблеми за парламентарната ни комисия, не бива да пропуснем да подчертаем колко огромно е значението за животновътството. Жизнено а, важни а, са тези въпроси за голяма част от Европа, особено по южната ни граница, в близост до Африка. Не бива вирусът да бъде допуснат да се разпространява. Необходими са ограничения и директивата ще даде именно такава възможност. Също така, както изтъкна заместник-председателя на комисията, стои въпроса е, с таблиците за съответствие, но според мен в парламентарната комисия може да се обърне внимание на обстоятелството, че процедурата е гъвкава и че директивата предвижда възможности за по-гъвкав подход към вакцинационния календар – по такъв начин още пролета и лятото на тази година ще може да се работи по въпроса. Съгласни сме с предложенията и не бива да се допуснат проблеми е, с таблиците, е, които да попречат на кампанията тази година. Заповядайте. Ще говоря много бавно, за да имате време да си сложите слушалките. Благодаря, че ми дадете думата. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Нека не забравяме, че и за животноведите, и за животните е важно вакцинацията да се проведе още сега, колкото се може по-бързо. Не става дума само за, ю, за Южна Европа, защото при липсата на истинска зима през последните 10 години имахме много, много случаи на заболяване с син език, включително и в Швеция. Така че болестта е, се разпространява практически в цяла Европа. Нещо немислимо преди 10 години. Тоест, нека да можем да се възползваме от новите технологии, нека да може да използваме средствата, с които разполагаме за е, борба и преборване с болестта. Господин Агню. Като фермер в източната част, фермери в източната част на Англия, ние сме точно тези, които се опитват да възпрат разпространението на тази болест в Европа. Тези вакцини наистина са много ефикасни. В началото се питахме, времето ли си губим, ще действат ли, няма ли да действат, но се оказа, че действат. И в Кент, в Норфък, в Съсекс установиха, че използвайки ваксините, заболяването не се разпространи в останалата част на е, е, Великобритания. Затова аз съм за това да се използва тази вакцина. Знам, че господин Бове крат, клати глава, защото зелените не обичат такива неща, но те наистина улесняват живота. Благодаря, господин Агнио. Преди да дам думата отново на заместник председателя, господин Войчичовски, ще дам възможност на Европейската комисия да излезе със становище господин Ладомада. Е След това господин заместник председателят. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, както и на всички от тези, които се изказаха. Смятам, че имаше единодушие в Европейския парламент по отношение на подкрепата за техническите аспекти на предложението на Европейската комисия. Има също така и общо съгласие, е, спешен порядък да се приеме този текст, така че да започнат вакцинациите преди летния сезон. Казвайки това обаче, виждам, че остава един проблем нерешен и той е свързан с таблиците на съответствие. В Европейската комисия ние включихме разпоредбата за тези таблици в самото предложение и за това се надявам парламента и съветът наистина да постигнат бързо съгласие по този въпрос. Благодаря. Благодаря, казва председателя на председателя на комисията и сега господин Войчичовски. Им колегом за е, добре приятели. Искам да благодаря на всички колеги за техните коментари, за това, че харесаха моят доклад. Искам да заявя, че нашата основна цел е наистина в максимално кратки срокове да свършим работата си, така че да започне вакцинирането. Ще направя всичко възможно да съчетая тези две цели и е, да се завърши е, максимално бързо работата по тази тематика. Трябва да поддържаме връзка с съвета. Надявам се, че съвета в крайна сметка ще бъде убеден, че ние сме прави, защото точно това е необходимо. Необходими са тези таблици. Те ще улеснят работата в държавите членки. Чисто технически това едва ли е проблем. Има много други е, теми, по които е много по-трудно въвеждането на тези таблици. Е, затова се надявам резервите от страна на съвета да бъдат е, вдигнати. Най-важното за нас е максимално бързо да започне процеса на вакциниране. Ще отрезя всичките ви бележки и се надявам на 7 април да можем да приемем доклада и след това да влезе в сила съответната директива. Благодаря ви. Благодаря, господин заместник председател. Благодаря за отличната работа. Стигаме до последната точка в дневния ред на нашето заседание днес след обяд и тя е свързана с антибиотична резистентност. Имаме предложение, проект, извинете, предложение за резолюция за антимикробната резистентност. Става дума за разширяване на част от аспектите на системата за надзор, които сега се използват за хора към сектора на животновътството, защото те са основен потребител на антибиотици. Лечението на животни с антибиотици сега не се радва на една стандартизирана система за отчитане на въздействието на тези антибиотици. Устният въпрос идва след една резолюция П7 от 2000 година, която е свързана с един план за хуманното отношение към животните 2006-2010. Става дума за една резолюция за антимикробната резистентност. Резолюцията ще излезе от името на нашата комисия като цяло. Така че аз ще подпиша тази резолюция. Сега ще дам думата на докладчикът Сянка госпожа Полсен, която участва в подготовката. Госпожо Полсен, имате думата. Так, о, я måste be er, kära колеги om ursäkt. Скъпи колеги, моля да ме извините, тъй като събитията се развиха много бързо. Приехме резолюцията в комисията, след това имаше тюркуазена седмица и трябваше да бъде преведена тази резолюция, така че може би неща не разполагате с абсолютно всички документи. Но а, научните факти са такива, каквито си бяха. Миналата седмица се срещнах в Страсбург с докладчиците. Сянка бяха, беше едно много полезно заседание, бяха направени много предложения за изменения, които са уместни. Целта беше да се даде възможност за използване на антибиотиците, разбира се, за хората, но в случая, който ни интересува по-скоро в животновътството, можем ли да си представим в днешното общество и в днешно време, е, че няма да използваме антибиотици. Било то за хора, било то за животни, антибиотици, които да имат е, да дадат е, е, съответните необходими резултати. Но ние е, сгрешихме, когато на времето решихме и и се така възприехме тази утопична идея за без антибиотични средства, било то в селското степанство или в животновътството. Разбира се, ако можем да лекуваме дадена болест без да използваме антибиотици, е добре, но е, това не винаги е възможно. Също време, но е, наблягаме на необходимостта на контрола антибиотиците трябва да се използват само при лечение на болести, а не за стимулиране растежа на животните или каквото и да било друго. Но не разполагаме с достатъчно инструменти за провеждане на контрол. В Различните групи обаче имат а, е, различни виждания по този въпрос. Зелените биха искали да бъде включено понятието промишленост селско стопанство заради използването на антибиотици. Други групи са против използването на тази формулировка. Целта сега е да е, постигнем и да стигнем до формулировка, която да бъде приемлива за всички. Трудно е да се използват много точни и много чувствителни, деликатни термини, Става дума с крайна сметка за една резолюция на нашата комисия. Това не е моя лична резолюция. Това е, е резолюция, около която трябва да се обедини мнозинството. За това се опитвам да намеря компромиси. В Знаеме, че концентрирането на добитъка в дадени региони води до разпространение на зарази. Сега, колеги, ние, ние представяме различни региони, различни части на Европа. Нека не, нека не, Нека, нека не забравяме, че може би а, е, ние тук сме, сме в една затворена система и може би тук се разпространяват болести, може би всеки от нас донася тук своите болести. Но, колеги, смятам, че ще успеем. Смятам, че ще успеем да постигнем някакво съгласие, защото струва ми се, че нерешените проблеми не са кой знае колко а, е, сложни.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 общо съгласие и да оформим позиция на парламентарната комисия като цяло. Все още се стремим към по-добър баланс на предложената проекторезолюция и съм съгласна, че а, противомикробната резистентност трябва да се разгледа а, и от позициите на здравето на животните и на човешкото здраве. Според мен в така предложената резолюция такъв баланс липсва и за това са е, предложени изменения. Те наистина са важни. Е, в точка 12 става дума за превоза на животни и не, не мисля, че така трябва да се третира темата. Защо да говорим само за превоза, а не само за търговията и за цялата търговска верига, през която преминават животните. В предишни документи, например за ветеринарните изследвания, не сме отделяли превоза на животни от останалите дейности. Защо го правим сега? мисля, че трябва да бъдат отчетни различните гледни точки. Благодаря, госпожа Шалде Мюзе. Благодаря. Първо искам да благодаря на госпожа Полсън. Тя беше, беше много така от, от тестваше много открито, беше готова да възприеме различните мнения, Миналата седмица ние заседавахме и тя доказа, че има желание да чуе мнението и възгледите на всеки от нас. Струва ми се, че има тясна връзка между общественото здраве и използването на антибиотици в животновътството. Това трябва да бъде подчертано и трябва, на това трябва да се постави акцент. Да, вярно е, че Нереално е, утопично е да смятаме, че можем е, да е, забраним употребата на антибиотици в е, животновъзството, но също но е важно да се подчерта да се на, наблегне на типа животновътство, на вида животновътство и да се подчертае връзката между е, методите и използването е, и количеството използвани антибиотици. Трябва да разполагаме с е, по-достоверни данни, за да можем да използваме тези данни на общо европейско равнище. Това може би ще доведе до нови правила, които, които ще е, доведе до, примерно, до забрана на продажбата на лекарство от страна на ветена, ветери, ветеринарите. Трябва да помислиме за една по-обща европейска система, транспорта, например. Въобще всички онези е, аспекти, които всички онези е, елементи, свързани с а, рисковия фактор, с разпространението на бактериите. Транспорта сам по себе си е рисков фактор. И благодаря още веднъж за открития дебат. Госпожа Магинес. My... Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Палсен, защото знае, че многократно в комисията е говорила по този въпрос. Вашите въпроси наистина са мотивирани, балансирани. Наистина необходими са ни данни да разберем какво се случва, за да се намали ползването на антибиотици там, където това е възможно. Има два параграфа, по които имам безпокойство. Първият е четвърти параграф последната част, където е, се казва, че подчертава значението на разработването на ефективни системи за животновътство. На английски се използва думата добри системи, така че ми се иска да не се използва тази дума в текста, тъй като трябва да се внимава. Искаме да дадем едни, възможност да се развият едни системи, които да дават а, а, възможност за развитие и са необходими и научните изследвания. След това транспорта. 12 ти член колегите го споменаха, там отново формулировката е свързана с поносими условия за транспорт на животни. Думата поносими според мен е не уместна, защото ако в целия Европейски съюз прилагаме всички правила за транспорт на животни, то, така както аз разбирам нещата, служителите трябва да бъдат обучени, как да работят с животните, как да се управлява стреса, за да няма проблеми след това с здравето на животните. Това е становище споделено и от операторите, с които съм говорила. Така че нека да погледнем формулировката. И накрая седма точка, която е свързана с бюджета на службата по храните, ветеринарните въпроси и Европейския орган за безопасност на храните. Така че трябва да внимаваме и там по отношение на бюджетирането. Надявам се да постигнете съгласие с докладчиците в сянка. И така, искам да ви припомня, че измененията трябва да дойдат до 21 март. Нямаме много време. Елизабет Егле и Жозеф Бове. Благодаря, господин председателю, за вашата ангажираност. На вас също благодаря, госпожо Полсен за внесения документ. Като се запознах с него, ми направи впечатление, че е, основните въпроси, които ще обсъждаме, са именно тези, които възникнаха. Превоза на животните и системите на животновъдство. Иначе нека да бъдем откровени. Когато говорим за превоза на е, животни, той със сигурност е фактор, който съдейства за разпространението на заболяванията. Затова трябва да му се обърне внимание и да се намери едно общо приемливо решение. Трябва да кажа, че тук се предвижда съставяне на обща база данни, научни изследвания, надзор и наблюдение, ефикасността на антибиотиците, все въпроси, които имат голямо значение за борбата с заболяванията сред животните и за по-добра грижа за човешкото здраве. Важно е в резолюцията да има ясни послания по тези въпроси. От години ги обсъждаме. Понякога много трудни са били разговорите. Припомням ви разискванията във връзка с фуражите. Всички сме наясно, че не бива да допускаме да се развива резистентност е, е, срещу антибиотиците, благодарение на позицията, която възприемаме. Благодаря и изказвам се от името на политическата група и очакваме да постигнем едно добро решение. Благодаря. И аз бих искала да благодаря на госпожа Полсън за извършената работа, за организирането в Страсбург заседание. Аз не можах да присъствам, но моите сътрудници участваха в него. И искам само да се спра на две на два аспекта, които според мен не присъстват достатъчно в доклада. Първо, днес разполагаме с науч, научни данни, които показват, че концентрирането на животните на едно място води до увеличаване употребата на е, антибиотици. Просто това са данни, с които разполагат нашите министерства. Т.е. количеството води до повече използване. И второ, въпроса свързан с, с здравето на селските стопани и всички от тези, които работят в е, животновъдните ферми. Те са, те са онези, които са най-устойчиви на антибиотиците, защото самите те дишат а, а, праха от а, антибиотици, от, от брашното, в което е смес, което е смесено с антибиотици. Тоест има много голяма устойчивост на селските стопани на а, антибиотиците. Трябва да се направи изследване на европейско равнище, страна по страна, защото в последствие може да има проблеми при лекуването на тези лица от известни заболявания. Трябва да се направи европейско изследване, както каза господин Агни. Благодаря. Аз се безпокоя от прекомерното законодателство на Европейския съюз. Ние сме, аз поне съм един от хората, които се занимават точно с животновътство и съответно съм части от схеми, които са свързани с гаранции, които пък от своя страна дават възможност да получаваш антибиотици само когато те са предписани от лекар за определено заболяване, а не иначе по принцип. Не ми се иска политиците да се намесват, защото това е една верига от стъпки, която гарантира тяхното неизползване във всички случаи. В Великобритания имаме едно разслояване на овцевътството и не искаме нещата да се осложняват прекомерно с законодателни актове. Имаме изолационни периоди, има съответни места, където са в изолация животните, нещата работят добре, така че хайде да не объркваме една добре работеща система. Благодаря. Сега дам думата на представителя на комисията, господин, господин Ван Дайк. И след това госпожа Паусен ще е, обобщи. Междувременно приветствам с е, добре дошли една група от един синдикат на Националната асоциация на синдикатите. Добре дошли от името на нашата комисия. Yes. <clears throat> Да, добър ден. Съвсем накратко искам да се изкажа, защото в Европейската комисия и ние обмисляме една дългосрочна стратегия, както беше посочено от няколко изказали се тук, няма нужда да излизаме на изходна позиция. Става дума за противомикробната резистентност, която е важен въпрос от години наред. Преди края на тази година трябва да представим е, съобщение. До края на годината ще имаме такава стратегия с конкретни действия. Проекторезолюцията съдържа някои много важни теми, като например събирането на данни. То има голямо значение – за събирането, обработката и използването на данни в основата на политиката. На второ място трябва да посочим и наблюдението, посочено в проекто резолюцията. Ще се радвам да видя окончателния текст на резолюцията. Благодаря, господин Ван Дайк. Eh, ще дам думата и на госпожа Полсен и тъй като имаме време, можем сега да направим заседанието на координаторите, за да почнем утре в 9.45. Благодаря, благодаря. Този път бих искала да благодаря на Жозе Бове. Защото Ти ти повдигна въпроса, свързан с здравето на животновъдите и хората, които работят в животновъдни стопанства. Защо те стават? Те в крайна сметка развиват резистентност, устойчивост на антибиотиците. Защо? Както всички ние, които, примерно, успяваме да развиеме някаква резистентност следствие на потребление на дадени продукти. Също времено повдигна въпроса, свързан с транспорта на млади животни. А, крайна сметка това Това въжи примерно и за транспорта на деца, когато имаме 10, 15, 20, 20 деца в едно и, в едно и също помещение. В крайна сметка не можем да не можем да имаме ясли, детски градини, да възпитаваме децата там и да не им, да не им даваме антибиотици. Същото въжи за свинефермите животовътните стопанства. Но трябва да имаме да не изпускаме от погледа си и последиците си. свинепроизводителите в много европейски страни, те и техните семейства не могат да влизат в, в болниците през нормалния вход, а трябва да минат през един специален вход, защото те самите са развили резистентност на дадени антибиотици. Това не може да продължава така. Права е Елизабета Егле, когато твърди, че трябва много ясно да е, изложиме нещата. Всички знаем какви са проблемите, но никой не няма желание да се справи с тези проблеми. Нещата трябва да се променят. Мисля, че е крайно време да престанем да говориме и да минеме от думи към дела. Благодаря, госпожа Полсън. Мисля, че наистина има така сближаване на позициите на различните работни групи. Утре заседанието на комисията ще започне в 9.45 и ще започнем с а, гласуването на становището Лайън по ГМО. Много ви моля, носете си е, картите моля координаторите да останат в залата. Закривам съседанието. Няма, се мурки. Non lo so. Non si sa.